Госпожи и господа, предлагам да започнем нашето заседание. Много ви моля, заемете местата си и да започнем. So, ladies and gentlemen, dear guests, welcome to... И така, госпожи и господа, скъпи гости, Добре дошли на днешното ни заседание. Приветствам членовете на Комисията по външни работи, но и по развитие и по правата на човека. Точка първа от дневния ни ред е да приемем проекта за дневен ред. Има ли възражения? Не. Приемаме е, в предложения му вид проекта за дневен ред. Втора точка – обичайните съобщения на председателя. Нямам други, освен това, че е, както обикновено е, по интернет може да се следи нашето съвместно заседание и за това виждате и телевизионния екип. Има и превод на 20 езика на Европейския съюз. Точка трета. Скъпи колеги, за мен е чест е, да съпредседателствам с колегите от Комисията по развитие и подкомисията по права на човека. Срещата ни с представителя на лауреата на наградата Сахаров. Искам да кажа добре дошла и на ръководителката на нашата делегация за взаимоотношения с Китай. Тъй като а, а, на тази годишната награда, професор Тоти, не може да присъства, нека да приветстваме неговата дъщеря. Добре дошла! Госпожо Илхам, днес сте тук да приемете от името на баща си наградата Сахаров – на церемония, която ще отбележи героичната борба на вашия баща. За тази борба той получи доживотна присъда и ние се възхищаваме от неговата смелост и от вашата смелост. От 1988 година се връчва наградата Сахаров като признание за всеодайна борба за отстояване на правата на човека, за свобода – и справедливост, понякога и във враждебно условие. В днешния свят има много предизвикателства за правата на човека. Към края на 2019 година виждаме много мирни протести, които се подтъпкват е, жестоко в Хонг-Конг, в Сантяго де Чили, в е, е, много други места – хората издигат глас за свобода, глас за свобода и права на човека и ние изразяваме нашата солидарност. Все повече хора искат да живеят в достоинство, свобода и права на човека. Госпожо Илхам, вашият баща посвети е, живота си и делото си на а, мирното развитие на отношенията а, между китайците хан и уйгурите, противопоставяйки се на асимилационната а, политика, насочена към уйгурите. Като платформа за междуетническо общуване между китайците хан и а, уйгурите беше създаден от вашия баща. А, но този сайт беше закрит с насилие. След това той беше съден и след едва двудневен фарсов съдебен процес той беше осъден на лишаване от свобода до живот. Европейският парламент връчва наградата Сахаров за да обърне особено внимание на тежкото положение на уйгурите в Китай. Давам думата на моя колега. Скъпи колеги, от 2017 година Китай гради все нови лагери за инакомислещи. Първоначално отричаше, че прави това, след това почна да ги нарича учебно-възпитателни центрове. Това е неприемливо. По някои разчети 1-2 милиона уйгури и други мюсюлмански мълцинства са подложени на насилие и заличаване е, на тяхната идентичност с систематични усилия. Китай ги свързва с екстремистско поведение. Китай нарича все по-широкото разпространение на тези е, центрове успешна борба за деракалитизация. Самият начин по който е, се избира е, наименованието им показва колко се различава от същината на тази политика, начина по който тя се нарича. Трикратно през 2016, 2017 и 2018 година бяха прияти резолюции на Европейския парламент. Редица мюсулмански държави излязоха с декларации в подкрепа последната резолюция от април 2019 година парламентът призова китайското правителство незабавно да освободи от лагерите Илхам Тоти и а, други а, негови а, съмишленици а, затворени поради желанието им за свобода на словото и свобода на съвестта. 27-я кръг от преговорите между Европейския съюз и Китай не доведе до никакви съществени резултати. Ето защо ние призоваваме за целеви санкции срещу длъжностните лица, които отговарят е, за насилието в уйгурските райони на Китай. Професор Илхан Тоти е първият е, уйгур, но не и първият е, китаец, който получава тази награда. Вей Джин Сен през 1996 година получи наградата. наградата. Худия я получи през 2008 година като дисидент и правозащитник, три години преди да бъде освободен от затвора. В един документален филм той говори за Илхам Тоти е, и казва за професора. Той не иска нищо друго, освен равенство, достоинство и мирно съвместно съществуване за неговия народ. Правителството обаче го смята за сепаратист Правителството не се колебае да нарича уйгурите терористи и екстремисти, но ние продължаваме да настояваме за незабавно настоя... Е, освобождаване на вашия баща. Благодаря. Продължавам на френски. Мадам... Е, Госпожа Джоле Илхам, както каза колегата Томас Тобе, може да разчитате на този парламент, на Европейският парламент, за това, че ще бъде последователен до освобождаването на вашият баща. Ние непрекъснато ще го напомняме. Бъдещите ни отношения също с Китай ще... Бъдещите ни отношения също ще напомняме това на Китай. Вашият баща е човек на диалог, на откритостта, ние осъзнаваме, че тази награда обръща внимание на властите. Доста често те гледат на това като намеса. Но ние ще продължим, въпреки критиките от е, страна на държавите, които са засегнати Парламентът трябва да продължи да е мобилизиран за всички лауреати, които все още са лишени от свобода и онези, които продължават борбата. Също искам да припомня, през 2019 година имахме добри новини с освобождаването на двама лауреати. Адвоката Салих Осман, който получи наградата от 2007 той многократно беше хвърлен в затвора от суданските власти и най-сетне беше освободен. Той е вече свободен човек. Той беше така любезен да дойде тук при нас в комисията ДРУА на Европейския парламент. В тази зала също приехме Олег Сенцов – който беше лауреат на наградата миналата година. Най-сетне той също е свободен. Имахме удоволствието да обменим мнение с него. Миналата седмица научихме, че Риф Балдауи, лауреат на наградата през 2015 година, е започнал гладна стачка в знак на протест срещу това, че е хвърлен в карцер заедно с адвоката си Валит Абуй Ел Искам също да напомня Назрин Сатулех, адвокат от Иран, лауреат на наградата от 2012 година. Тя отново беше арестувана и беше осъдена на 38 години на затвор. Строгостта на тази присъда ни изумява. Що се отнася до Разан Сатует, той е лауреат от 2017 година. Той е млад адвокат и боец от Сирия. Ние нямаме новини от него вече 7 години. Ние обръщаме внимание на всички тези изключителни личности, които водят своята борба и в политиките, които ние водим, също трябва да имаме предвид е, последователността на битката. Не става дума само да говорим за правата на човека, когато е, сме в Комисията по правата на човека, тук е, сме в Комисията по външни работи, Комисията по развитието. Всички комисии на Европейския парламент трябва да обръщат внимание на правата на човека в отношенията, които поддържат с останалия свят. Тази награда Сахаров, госпожа Илхам, ще ни свърже с вас и битката на Воя Бащак до неговото освобождаване, което се надяваме да бъде много скоро. Благодаря ви, че сте наш гост. Благодаря Мария Арена, благодаря Тобас за вашите изказвания. Сега искам да дам думата на госпожица Илхам, дъщеря на лауреата на наградата Сахаров за тази година Илхам Тоти. Благодаря ви, добър вечер на всички. Казвам се Джефхер Илхам. Не съм подготвила изказване за днес. Ще се изкажа пред вас като дъщеря, като представителка на общността на уйгурите. Искам да ви разкажа няколко конкретни случая. Първо благодаря на Европейския парламент за това, че присъди на баща ми наградата Сахаров. Аз съм тук, за да я приема от негово име. За жалост той не може да приеме наградата лично. Би ми се искало той днес да е тук, но още повече би ми се искало една такава награда да не трябваше изобщо да се очредява. Ако нямаше такава награда, то това би означавало, че не се извършват на този свят и нарушения на правата на човека. Надявам се, че някой ден няма да има нужда никой да бъде почитан за правозащитническа дейност. Надявам се, че баща ми ще бъде освободен наред с всички останали благородни хора като него. Какъв човек е баща ми? Баща ми е много честен човек, благороден човек. Баща ми е изключително смел човек, много широко скроен. Готов е да прости на всеки го. Преди да бъде задържан, разговарях веднъж с него по скайп. Той ми каза, да ще имам усещането, че скоро ще ме арестуват. Ако това се случи, моля те, не се страхувай и не храни омраза към китайците или към китайското правителство. Не искам да продължиш да живееш, изпитвайки омраза. Китайското правителство постоянно твърдеше, че баща ми е сепаратист, че е човек, който подстрекава към насилие, че е екстремист. Един екстремист би ли казал нещо такова? Не мисля. Някой, който подстрекава към насилие, би ли казал нещо такова? Не мисля. Неведнъж съм казвала, че баща ми използваше едно единствено оръжие и това бе словото. Той използваше словото, за да търси решения на проблеми. На проблемите, които продължават да са на дневен ред в Китай и които причиняват големи вреди. Според баща ми един нерешен проблем би се задълбочил. Баща ми се опитваше да намира решения, да оказва помощ на китайското правителство. Според него имаше толкова много проблеми. Той наистина бе готов да ги реши. Но вместо да приемем умерените съвети на баща ми, съвети, които се основаваха на мирни решения, китайското правителство го осъди на доживотен затвор и го хвърли в затвора. В едно интервю баща ми каза, зная, че ще ме хвърлят в затвора. Наясно съм с това. Може би ще ме осъдят на лишаване от свобода 10 или 20 години, но не смятам, че китайското правителство ще предвиди по-строго наказание. Когато изляза от затвора, ще продължа както и преди. Ще помагам на хората, ще помагам и на китайците. Ето такъв човек бе баща ми. Напълно съм сигурна, че ако имаше машина на времето и ако баща ми можеше да се върне с 5 години назад във времето, към момента преди да бъде арестуван, то той би продължил по същия начин, би продължил да се бори за каузата на своята общност и на нашия народ, осъзнавайки, че ще го хвърлят в затвора и че вероятно ще прекарат целия си живот в една студена килия, че ще го изтезават, че ще гладува, че ще е окован във вериги. Не се съмнявам, че би поступил по същия начин, защото знам какъв човек е баща ми. От 5 години насам се опитвам да отстоявам каузата на баща си, както и каузата на моята общност, общността на уйгурите. Не веднъж ми се искаше да се откажа. Казвах си, това е последната проява, в която участвам. За последен път жертвам време и усилия. Но ето, че пет години по-късно съм днес тук сред вас, въпреки че знам, че проявата, която предстои, връчването на тази награда, би могло да разгневи китайското правителство, но не мога да се откажа, не мога да бездействам. Ако бездействам, то няма да мога да погледна баща си в очите. Искам баща ми да се гордее с мен, да се гордее с това, че е изградил личността, която съм днес аз. Обръщам се към всички вас в тази зала. Моля, бъдете активни, помогнете на баща ми. Помогнете на хилядите, милиони невинни уйгури, които са затворени в затвори или в концентрационни лагери поради една единствена причина. Застанете за тази велика кауза. Надявам се, че след днешната проява ще се стигне до положителен резултат. Нека застанем рамо до рамо в тази битка. Не става дума за конкретен човек, конкретна религия или конкретна общност. Става дума за общо човешки въпрос, засягащ всички ни. Ако нещо такова може да се случи на мен и семейството ми, то това означава, че то може да сполети и всеки го други За това нека се борим заедно. Благодаря ви. Благодаря, госпожице Илхам, за вашите толкова трогателни думи, толкова верни. Сега ще дам думата на колегите. Започвам с председателя на делегацията за връзки между Европейския парламент и Китай. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожице Илхам за трогателните ви думи. Благодаря ви, че дойдохте да получите наградата от името на баща си. Европейският парламент се обедини за да почете делото на вашия баща в името на свободата, свободното слово и помирението. Аз мисля, че това е особено важно свидетелство за борбата, която той води. Дори изправен пред потисническата политика на партията Държава Китай, той продължава да се бори за помирение. Ние се вдъхновяваме от неговия а, пример, немеем пред него и знаем, че трябва да продължим нататък. Връчването на наградата Сахаров на вашия баща хвърля светлина върху тежкото положение на уйгурския народ в Китай – за него вашия баща се води неуморно. Уйгурите са потискани по всякакъв начин. Те страдат в условията на най-лошата полицейска държава в днешния свят. Изразяваме нашата съпричастност с преследваните поради своя етнически происход или поради своята вяра. Европейският парламент винаги е подчертавал че за Европейския съюз като цяло, за нас като парламентаристи, отстояването на правата на човека е същината на нашата външна политика. Независимо от политическите ни различия, политическото ни ДНК. Постоянно обръщаме внимание на положението на хора като баща ви, на уйгури, на мюсюлмани в Синдзян и другаде по света, където те са потискани. И ние искаме не само света да научи за тях, а и да предприеме по-решителни стъпки и да подкрепи трудната им борба. Парламентът се застъпва за глобален механизъм за санкции поради нарушения на правата на човека. Такъв механизъм в Европейския съюз все още не съществува, но новия върховен представител, господин Борел, заяви след последното заседание на съвета по общите въпроси, че всички членове на съвета вече се ориентират към създаването на такъв глобален механизъм за санкции при нарушаване на правата на човека. Както знаете, и двамата са законодатели и съветът, и парламентът, трябва да облекат тази идея в законовата и форма, да бъде прият законодателен акт, и се надявам, че това ще бъде факт, може би, до година. По такъв начин ще можем още по-непоколебимо, още по-последователно да подкрепяме битките за отстояване на правата на човека навсякъде по света. Благодаря ви още веднъж за вашата работа, за вашата вяра в принципите, които всички ние споделяме и ви пожелавам скоро а, е, да а, е, се срещне вашето семейство, да посрещне баща ви в добро здраве. Благодаря. Дам думата на представителите на политическите групи. По три минути на всяка. Първо, а, е, Михаил Галер за НП. Moving statement. Благодаря ви за трогателното изявление, за това, че представихте казвата на вашия баща, така както той я отстоява през годините. Той съвсем добре се вписва в тази награда. За щастие или нещастие той напълно се вписва в нея. Той говори открито. Той отстоява една законна кауза не само в Китай, но и в световен мащаб. И както много от другите лауреати, той със сигурност да заслужава наградата. Ние тук в Европейският парламент, разбира се, сме обсъждали въпроса по какъв начин можем да помогнем. Не само като връчам наградата, но и като обръщаме внимание на съдбата на уйгурската общност. Ние изразяваме своята позиция чрез резолюции. Ние ясно сме изисквали, ако е така, както твърдят китайските власти, че хората доброволно се включват в програмите за превъзпитание и обучение да дадат безпрепятствен достъп на журналисти, на правозащитни организации, за да могат на място да преценят реалното положение на хората в тези лагери. Дали те са там по собствена воля, дали са милиони, колко са държани против волята си но прозрачността и откритостта е пътят да се хвърли светлина върху съдбата на тези хора. Ние също ясно заявяваме, че ако в тези лагери се произвеждат стоки, които се изнасят в други страни, ние трябва да обърнем внимание на този въпрос и никоя китайска компания, която изнася подобни продукти, резултат от принудителен труд, да може да продава своята продукция в Европа или другаде в света. Ние ще бъдем много строги в това отношение. Въпросът ми е, запозната ли сте с тази ситуация, имате ли някакви подробности за подобни практики? освен вашия баща, какъв е достъпът на юристи до хората, които са в тези лагери, как те могат да защитават своята кауза. Доколкото разбирам, вашият баща е в затвора, не в един от тези лагери. Да, може да ми отговорите по-късно Ако може да ни предоставите малко повече информация по този въпрос, какво сте чули, има ли възможности да се обменя опит вътре в Китай, могат ли хората да комуникират помежду си? Благодаря, Михаил Галър. Искате ли да отговорите веднага, госпожо Цейнахам? Да, благодаря ви много за поставените въпроси. Напълно съм съгласна с ваш, вас, че трябва да има прозрачност в системата относно лагерите за превъзпитание. Всъщност аз въобще не възприемам този термин на център за превъзпитание или за обучение. Ако е така, то трябва да е училище и хората би трябвало да могат да се отидат в къща винаги, когато желаят. И ако не желаят да отидат на училище даден ден, да могат да останат у дома си. Но доколкото знае, има млади хора под 17, под 20 годишна възраст. Някои от тях имат добри работни места, добри професии, като компютърни специалисти, преподаватели а, и прочие. Те не се нуждаят от а, преобразоване или превъзпитание. Би трябвало да се осигури достъп на чуждестранни медии. Така ще стане ясно какво правят китайските власти по отношение на уйгурските граждани. Много от китайците, самите китайци не знаят какво се случва с уйгурите, тъй като те нямат достъп до истински независими медии. Всички публикувани статии са цензурирани. Вие говорите за санкциониране на фирмите. Съгласна съм напълно с вас. Аз не искам да има а, санкции срещу Китай като цяло. Знаем, че Китай е една чудесна страна, която се развива много интенсивно през последните години. Чудесно е всяка страна а, да може да постига финансови и економически успехи в полза на своите граждани. но а, страните в Европа и в целия свят не трябва да се чувстват застрашени. Фирмите, а, които а, предлагат стоки а, от тези контрационни лагери, които са много високопроизводителни и печеливши. Доколкото а, знам, моята баща е в а, карцер – в затвор последния път, която получих информация за баща ми, беше през 2017 година, когато членове на нашето семейство го посетиха. За моето семейство свиждането беше на всеки три месеца, въпреки че за обикновените затворници е веднъж на месец. От 2017 година обаче нямаме възможност да го посещаваме, не знаем дали той все още е в затвор а, или пък е прехвърлен в концентрационен лагер или друг център за задържане. Дали изобщо е жив, би било чудесно, ако правителствените ръководители от различните държави по света настояват Китай да предостави информация поне на членовете на семейството ни а, какво е състоянието на моя баща, дали той е жив и здрав. Според а, законодателството на Китай, а, те са задължени да направят това. Благодаря за групата на социалистите и демократите. Госпожа Сантош ще говори на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 Баща ви е, получи Либералната международна награда на свободата. И още тогава се е, разнесоха слуховете за лагерите. И през изминалите две години, за съжаление, разговарям с очевидци, хора, които е, са виждали със собствените си очи тези лагери – и те призовават световната общественост да обърне внимание. Това е огромно, най-голямото по мащабите си в света нарушаване на правата на човека в света. Затова толкова настоявах на връчването на наградата там. Именно на вашия баща. Китайското посолство в Лондон ме покани на среща, за да ми внуши, че трябва да отеглим кандидатурата, че това е сепаратист, екстремист, на такива хора не бива да се връчват награди. Но аз ги попитах едно. На което те не можаха да отговорят с не. Попитах – все пак ще възвърнете ли правото му на свиждане с семейството и достъп до адвокат? Аз не зная дали изобщо някой го е посещавал през изминалите две години. И трябва да настояваме за това неуморно, защото по такъв начин някакъв напредък ще получим. И как трябва да се обръщаме към китайците, за да можем да достигнем възстановяване на правото на свиждане и след това освобождаване. Нека да чуем и господин Кючук. Да, радвам се да чуя колко много хора подкрепят уйгурското мълцинство в Синдзян. Радвам се, че и вас виждам тук, въпреки че е толкова тежко да сте отделени цялото семейство от баща ви още от 2017 е, година, без да имате невестни кост. Но мога само да ви поздравя за това, че следвате неповторимия пример на вашия баща. Не искам да се разпростирам в подробности, но смятам, че възстановяването на правото на свиждане е много съществен Настъпка за нас. Разбира се, ние ще продължим да се борим за мобилизиране на все повече сили, които да призоват за освобождаването му от затвора. Как виждате сътрудничеството с китайското правителство? Смятате ли, че те ще се вслушат в нас? Особено след тази тържествена церемония в Европейския парламент – какво може да промени тази награда според вас? Заповядайте, госпожи Цилхам. Много труден въпрос ми зададохте. За съжаление, аз не работя в или за китайското правителство, не мога да прогнозирам. Но аз съм изпълнена с положителен дух също както баща ми, и се надявам на положителен изход. Да отговоря на вашия въпрос първо. Ето каква е ситуацията. Всичко е свързано. Какво имам предвид? Въпреки, че семейството ми формално да има право на свиждане то се бои да отида обратно в уйгурския район, защото там са лагерите, те могат да бъдат хвърлени там. Моя братовчетка, медицинска сестра, беше осъдена на 10 години лишавана от свобода само за това, че помести в една статия в вестника снимка на баща ми – как да не бъдат оплашени членовете на семейството? Други членове на семейството като мен са вън от е, Китай, в Съединените щати и другите. Разбира се, много добре би било редовните свиждания да се възстановят. Но не забравяйте, членове на семейството не бива да се боят, че ще бъдат хвърлени в концлагер, ако стъпят в уйгурския район заради свиждането. Трябва да имат гаранции, че това няма да им се случи. Затова казвам всичко е свързано. Разбира се, чудесно би било да има редовни свиждания. Брат ми, брат ми съвсем наскоро навърши 13 години. Той се бои да излезе на улицата в Пекин. 13 годишно момче, помислете си, тогава човек е най-буен, най-деен. Приятелите му излизат, играят навън през лятната вакансия, а той стои заключен в пекинския ни апартамент, поради проста причина, че се страхува – Бои се да излезе дори от квартала, в който живеем. От години не мога да говоря с е, семейството, защото те се страхуват да говорят с мен. Страхуват се, че така ще си навлекат гнева на китайското правителство и че това ще влуши положението. Ако китайското правителство може да обещае, да гарантира че е, не бива да се боят е, и няма от какво да се боят членовете на моето семейство, ще бъде щастлива. Извинявайте, забравих. Забравих, може ли да повторите въпроса си? Беше за наградата Сахаров и как тя ще бъде възприята от китайското правителство. Какво може да промени според вас? Както казах и в началото, аз съм положителен човек. Мисля положително. И се надявам, че ще има положителни последици от наградата за моя баща в затвора и за уйгурите. Какво точно ще донесе тази награда, не знам, но знам, че ще привлече вниманието на цял свят. А именно от това се нуждаем. Имаме нужда да привлечем вниманието на целия свят. Наградата Сахаров от Европейския парламент е признание е, за каузата на уйгурите и се надяваме, че повече хора ще се присъединят това движение. Това ще може да активизира и други страни, други хора, други държавни ръководители. И това, надяваме се, ще накара китайското правителство да вземе едно по-добро решение. Надявам се. Благодаря. Благодаря. Вие говорихте от името на зелените. Има ли някой от е, групата на необвързаните? Не, Екаре. На идентичност и демокрация няма никой, затова давам думата на Екаре. Госпожа Ана Фотига, благодаря ви, че споделихте с нас е, вашите виждания. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. ние ние отдаваме дължимото на вашият е, достоен и добър баща, но мисля, че вие сте много добър застъпник на неговата кауза, на каузата на вашия народ. Аз искам да обърна внимание на всички китайци, които страдат под комунистическият режим. Аз съм полекиня, което означава, че имам опит, моето семейство има опит, моят народ има опит с същата система. Аз съм убедена, че наградата Сахаров може да промени малко живота на вашия баща. Аз също вярвам, че общият натиск, който оказваме, че няма да доведе до чудеса, но това е един от начините, по който можем да обърнем внимание на факта, че вашият баща е жертва на една много жестока машина, която работи срещу хората. Уйгурският автономен регион Синдзян е много специфичен район, тъй като там има особени случаи на нарушение на правата на човека на цяло етническо малцинство. Но това потисничество е много по-широко и вашият баща е също подложен на такъв натиск като учен, като член на елита на тази общност. Той е смел човек, който се съпротивлява срещу системата. Благодаря ви много. Благодаря на вашия баща. Благодаря ви за вашето присъствие. Благодаря. Херман Терш има думата. Ще говоря на испански. Добър ден. Много сме доволни, че сте тук. Радваме се, че вашият баща е лауреат на наградата Сахаров. Мисля, че това е много добър сигнал. Става дума за жертвите на един голям апарат, както каза и госпожа Фотига, на един огромен тоталитарен апарат. И жертвите са представители на мълцинството и те имат своите лидери. Вашият баща е сред тези лидери. Той е осъден на доживотен затвор. И вече от две години вие казвате, че дори нямате никаква информация къде се намира. Това е нетърпимо. В Европа често се счита, че като си има предвид колко голяма държава е Китай, не може да се направи нищо. Но все пак може да се направят неща в някои области. Например, по въпроси, свързани с интелектуалната собственост. Правят се стъпки срещу Китай и а, Китай може да отстъпи, ако има солидни аргументи и натиск от страна на нейните конкуренти. Китай трябва да обърне внимание на потискането на свободите, в случая на вашия баща, изобщо на уйгурското младсенство. Необходимо е да има мобилизация, за да може Китай да не действа така безнаказано в търговската сфера, както и в други области, с приемане от страна на международната общност, защото Китай е голяма сила. Мисля, че тази награда и сегашната ситуация могат да дадат голяма надежда, както на вашия баща, така и на много други като него. Благодаря ви. Благодаря ви, Херман Терш. Ана Фотига, желаете ли да коментирате? Не. За Гуе господин Урбан Креспо. Благодаря. Искам най-напред да благодаря на Йохан Тоти за това, което прави за устояване правата на уйгурската а, общност. Много бихме искали да не се налага а, да връчваме подобни на, награди а, в Китай, како, както и в много държави от Европейския съюз, тъй като понякога сякаш забравяме какво се случва а, при нас. Трябва също да напомням, че понякога има и известно лицемерие, когато се връчват подобни награди. Ние сега споменахме за хората, които получиха наградата Сахаров през всички тези години. През 2015 година беше връчен на наградата на един блогер от Саудитска Арабия. Същевременно обаче продължава търговските отношения с Саудитска Арабия. Също с Сафи, правозащитник, от Марокко. Същевременно Европейският парламент гласува споразумение за търговия с Марокко. И в заключение бих искал също да припомня и някои други финалисти. Ма Моника, която от Бразил, която е за защита на околната среда, мисля, че се намираме в много сложно положение в Бразилия. Има системно нарушение на правата на човека. И това не е маловажно, тъй като Европейския съюз договаря търговско споразумение и с Бразилия, с режим, който нарушава правата на човека. И сега отказа да подпише и Парижкото споразумение, тъй като говорим за резултатите от КОП-25. И в заключение а, бих искал отново да ви пожелая успех и да изразя отново желанието ми, че не би трябвало да се налага да връчваме подобни награди, не би трябвало да има нарушение на правата на човека. Има ли някой от независимите депутати, който би желал да вземе отношение. Желаете ли да коментирате? Тогава ще имаме втори кръг. Искате ли да вземете отношение сега или да продължим? Добре. Втори кръг от въпроси от колеги, които искат да вземат думата. Госпожа Мохамед има думата. Всъщност, господин Мохамед, извинете ме, Добре дошла, госпожице Илхам. Добре дошла в Европейския парламент. Тежък е моментът за вас. Би ми се искало да не сте тук, би ми се искало да сте от дома при баща си, би ми се искало <clears throat> да не бе учредявана тази награда, да не трябваше да я връчваме на никого. Но светът повече от когато и да било се нуждае от наградата Сахаров. Тази награда е силен фактор за победата на доброто в света. Бъдете силна. Това е единственото, което мога да ви кажа. Не знам дали сте виждала тази брошура. Тя е посветена на баща ви, Нелсън Мандела, Лала Юсъфсай, Кофи, Анан ще я разпространяват. Това са влиятелни личности. Можете да разчитате и на нашата подкрепа като парламентаристи. Известен в целия свят футболист, германският футболист Мезит Осол, който е в отбора на Арсенал, също надигна глас. Трябва да се хвърли светлина чрез случая на вашия баща върху несправедливото отношение към вашата общност. Моят колега Фил Бениан работи по въпроса вече много по-дълго от мен. Имам към вас следния въпрос. Ако можехте да изискате нещо от Европейския парламент, ако можехте да си пожелаете три неща от нас, то какво бихте си пожелала от нас като парламентаристи и от Европейския парламент като цял. И <clears throat> Господин Урбан Креспо, бихте ли си изключил микрофона? Давам ви думата, за да отговорите на въпроса за трите желания. Не съм мислила по този въпрос. Бих могла да формулирам някои искания, Аз отгледах повече или по-малко брат си. Сменях му пелените, хранех го с изкуствено мляко. Много е силна връзката помежду ни. Брат ми е много млад, но поради постоянните репресивни мерки от страна на правителството, той заболя, има сърдечно заболяване – сега е на 13 години. След две години ще трябва да посещава гимназия. Би имало обаче проблем с това в квартала, в който живеем. Би трябвало брат ми в такъв случай да се завърне в автономния уйгурски регион, но там никой от нас не се чувства в безопасност. Затова първото ми желание към Европейския парламент би било свързано с брат ми – Надявам се, че Европейският парламент ще може да помогне на брат ми, така че той да може да посещава училище, средно училище в Пекин, без да трябва да се страхува. Второто ми желание би било Европейският парламент да ми помогне да установя местонахождението на баща си. Ако той е в безопасност, ако е добре, бих искал да ми изпрати видео, в което да го чуя лично от него. И не искам това да е видеоматериал от преди 5 години. Трето, uh, um, бих искала Европейският парламент да настоява за налагането на санкции на китайското правителство, за да се получи информация за концентрационните лагери. Благодаря. Колеги, още един колега се записал за изказване, госпожа Йенбу. Има ли друг желаящ да се изкаже, когато съм пропуснал, може би? Госпожа Йенбу. Добър вечер. Радвам се, че сте тук, госпожа Селхам, тук сред нас в Европейския парламент. Поздравявам ви за вашата смелост, за смелостта на вашия баща, за всичко, което преживяват югурите. В Тимбет, Хонг-Конг, Тайван също има проблеми. Те са различни по своето естество. Това, което ги свързва обаче е, че виновник е китайското правителство и нарушаваните права на човека от негова страна. Какво решение е възможно според вас? Could the translator please repeat the last question? Би ли могъл преводачът да повтори последния въпрос? Нека първо госпожа Янбу го повтори. Има ли сближаване в битките между хората от Хонг-Конг, Тибет, уйгурите? Ако няма, възможно ли е такова сближаване? Um, I don't personally... I... Аз лично не поддържам контакти с хора от Хонг-Конг. Имам, имам приятели от Тайпей. в Хонг-Конг страдат а, при подобни условия. За свое щастие, Хонг-Конг имаше свободни медии преди. И аз се възхищавам от е, всички, които излизат е, да протестират и се надявам те да не се откажат. Съжалявам, че уйгурите не могат така да излязат а, на улицата, защото а, всяка група от 10 или повече уйгури бива обявявана за терористична организация. Една и съща е целта ни. Ние не се борим срещу Китай. Ние се борим срещу ужасния режим на китайското правителство, срещу ужасното отношение към етническите мълцинства. Християните и всички други мълцинствени групи. Не. Ние се борим срещу това ужасно отношение към собствения им народ. Това не е срещу държавата, това не е срещу правителството. И в един от предишните си е, отговори аз казах, тук не говорим за политика, говорим за човечност. И според мен китайското правителство трябва да осъзнае, че ако всички държави им покажат, че са допуснали грешка, те няма да могат да продължат да крият истината и от своите граждани. Благодаря. И последно госпожа Херсбергер. Благодаря. Искам е, да ви благодаря. Бях много трогната от е, казаното от вас за баща ви. Сигурно той се гордее да има дъщеря като вас една дъщеря, която загърбва опасностите, защото знаете какво би могло да се случи, ако вие установите контакта с вашия баща. Това е нещо, което не можем да разберем защо нямате контакт с него. Сега, когато всеки може да телефонира където се иска. И това е истински тормоз за вашето семейство, че не може да имате контакт с баща ви. Също бихме искали да се подкрепят всички хора, които искат да живеят в мир, да подкрепем онези, които искат да отстояват своите убеждения. Европейският парламент обръща внимание, отдава дължимото на вашия баща, неговото единствено престъпление е това, че използва словото, и иска от китайското правителство да спре с това, което прави. Вие изразихте три желания. Мисля, че можем да обединим силите си и да изпълним поне едно от желанията за вашият брат. Аз като преподавател съм силно впечатлена от това, че той не може да учи спокойно. Всяка година ние честваме Денят на детето. Е, ако успеем вашият брат да може да живее като всички останали свои връзници на 13 години да могат просто да лудуват като всички деца. Мисля, че всички партии заедно ви трябва да се объединим и да реализираме това. Мисля, че това е най-добрият подарък, който бихме да, могли да направим и на вашия баща. Благодаря ви. Искам само да ви кажа, че от цялото си сърце съм ви признателна. Благодаря. Колеги, не виждам други желаящи да вземат думата. Заключителни думи бихте ли казали? Искам само да благодаря на всички присъстващи в залата. Благодаря ви, че проявихте желание да дойдете. Благодаря ви, е, че ме изслушахте. Благодаря ви за желанието да подкрепите делото на моя баща. Много, много съм ви признателна за това. Благодаря. Благодаря, колеги. Благодаря на госпожица Илхам за много вълнуващите, трогателни думи от сърцето. Поздравяваме е, вашия баща за смелостта му, но вас също. С а, съгласието на моите колеги съпредседателите ще закрия това заседание. Утре в 9 часа сутринта продължаваме с пленарно заседание. Благодаря.